Ето, че е, не можа да се постигне обаче е, компромис. Е, това бе предложение на либералите, съвета го отхвърли, след това не можахме да се споразумееме и в крайна сметка като че ли загубихме войната. Благодаря ви, колега. На това място ще ми позволите, може би, да направя едно съобщение от името на председателството. На 19 март Не, извинете. Е, на 9 март е, е, бе прията декларация във връзка с ситуация в Шри-Ланка и съгласно член 91 от правилника ще можете да е, проекто резолюции до 12 часа утре сутринта, като Искането за резолюция ще бъде смятано за допустимо, ако най-малкото 14 души го подкрепят. И така връщаме се към темата на нашия дебат. Госпожа Тикао за социалистическата група. Господин председател, господин комисар, позволете най-напред да поздравя двамата докладчика